приключихме обсъжданията на този проблем. Ще гласуваме доклада днес в 12 часа. Следваща точка от дневния ред доклад Оле Шмидт, доклад относно годишния доклад относно данъчното облагане. Благодаря. Господин председател, госпожо комисар, имах честа да поема тази задача. Аз съм първият докладчик по тази тема. Искам да благодаря за конструктивното сътрудничество на представителите на всичките политически групи и ще се опитам да представя коментарите на всички групи. Успяхме да намерим една основа, на която да постигнем споразумение и се надявам, че докладът ще получи широка подкрепа гласуването. Тук се занимаваме с въпроси, които се отнасят до данъчното облагане, където имаме положителни и отрицателни страни и е много трудно да се намери баланс между различните конфликтни елементни, защото има чисто национални разпоредби, но а, знаем, че сега с глобализацията вече трябва на европейско равнище да се говори за данъчно облагане. В този доклад се настоява за по-голяма степен на координация на данъчната политика в Европейския съюз. Необходимо е също е, консултации на бюджетните органи предвид е, кризата с държавния дълг и с данъчните задължения. Е, трябва данъчната политика да допринесе за намаляване на публичния дълг. Разбира се, тук става въпроси за обществените спестявания – трябва да се подобри вътрешния пазар, конкурентно способността и всичко това, за всичко това може да допринесе и данъчната политика. Трябва да премахнем табуто върху данъците и да говорим на равнище Европа. Трябва да има един минимален данък върху труда. Държавите членки в момента са подложени на натиск и трябва да приемат предложенията на комисията за създаване на общата, така наречета ОКОД, общата консолидирана данъчна основа. Това е една много важна инициатива, защото тя ще позволи пълното избягване на двойното е данъчно облагане и ще засили конкурентоспособността. Имало е жалби за двойно данъчно облагане в комисията по петициите, например, италианския граждан, който е платил 60% от доходите си с данъци, защото бил обложен и в Германия и в Италия. Ако беше обложен с данък само в Германия, ще да плати само 25%. Тук има проблем между, в двустранните отношения между Германия и Италия, но и Европа може да играе роля отчетена като грешка, но проблемът не е решен. Затова трябва да има една съгласувана политика, която да не позволява да възникват такива проблеми. Приветствам съобщението на комисията за двойното данъчно облагане, в което се настоява за вземане на мерки. Данъчното укриване струва милиарди евро всяка година. Особено съм загрижен от а, е, празнините в а, е, и вратичките, които съществуват в европейското законодателство. Много, хора, много фирми се изнасят извън територията, просто за да се укриват данъци. Трябва да създаде една интелигентна данъчна система в Европа, така че да се избягва както двойното облагане, така и данъчното укриване данъчния федерализъм. Минутка. Искам да цитирам нещо. Смята, че данъчният федерализъм е най-добрият инструмент за засилване на личната отговорност в управлението на данъците на регионално равнище и за засилване на економическата ефективност. Това беше предложение благодаря, колега Шмидт. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Темата е важна. Имаме малко допълнително време и за това успях. Ви дадах още една-две минути. Сега давам думата на първи изказващ се. Бих искал първо да приветствам факта, че Европейския парламент за пръв път изработи доклад по данъчното облагане. Мисля, че залегналото в доклада е много важно, защото по този начин ще се, може би ще се вземат мерки за избягване на данъчното откриване, а това означава милиони допълнителни за европейската хазна. Същевременно нашите граждани не могат да се възползват от всички преимущества на единния пазар. Аз мисля, че трябва да, да имаме и много добро сътрудничество в областта на данъчното облагане, включително и с трети страни, но всички стратегии трябва да бъдат прозрачни и да има възможност за сравнение е, между отделните държави членки. Европейския съюз, още веднъж е, повтарям, трябва да се бори срещу данъчното избягване, срещу е, данъчните злоупотреби, но и срещу двойното облагане. Благодаря, госпожо Гал Пелч. Сега давам думата на господин Терауи. Благодаря, господин председател. Бих искал първо да благодаря на господин Шмидт за отличния доклад. Да, в момента сме в економическа криза, криза на дълга и е, може би трябва да се възползваме от тази ситуация, за да обмислиме едно сближаване, едно данъчно сближаване между държавите членки. Това означава едно по-справедливо данъчно облагане и е, възможност за избягване на е, данъчното укриване. Да имаме също и една единна политика спрямо трети страни. Аз не, не считам, че е, двустранните споразумения са е, ползотворни и ще доведат до е, положителни резултати. Мисля, че трябва да имаме глобален подход към страни като Швейцария, например. Разбира се, облагането не трябва да бъде само облагане на труда, а а облагане също така на богатството. Също времено трябва да имаме и консолидирана обща основа. Благодаря ви. Следващият оратор. Основната цел на данъчната система е да може да се финансира транспорта, здравеопазването и други услуги, предоставени на населението. Госпожа е, Билбао Барандика има думата. Благодаря, господин председател. Радвам се, че най-после излезахме с е, годишен доклад е, относно данъчното облагане. Трябва да има контрол и на приходите, и на разходите. Докато нямаме единна политика, ще имаме и не равнопоставеност. Para las que lo reivindican. Nuestro apoyo al principio de federalismo fiscal se completa con nuestro acuerdo con los principios de estabilidad financiera, nuestro apoyo al paquete de gobernanza económica y nuestro respaldo a la armonización fiscal. Pero queremos igual trato para los sistemas. Освен това трябва да подкрепяме системите за регионално данъчно облагане и националните такива. Има парадокс тук. Има една санкция на европейско ниво, защото имахме корпоративен данък, който бе прилаган а, е, в нашия регион, макар че беше същия като на този на национално ниво. Благодаря. Госпожо Барандика. Господин Пашка има думата. Благодаря, госпож... господин председател, госпожо комисар. Е, подкрепям казаното от господин Оле Шмидт. Укриването на данъци е огромен проблем за Европейския съюз и трябва да се направи нещо за по-добро координиране в областта на данъчното облагане. Смятам, че е, по, нашият подход трябва да бъде хармонизирането и е, нашите съграждани желаят е, това. Смятам същевременно, че трябва да работиме по уеднаквяване на е, системите на счетоводство и към изработването на стандартни фактури, които ще могат да бъдат признавани в различните държави членки. Е, е, на тази основа ще можем да изработиме и една консолидирана данъчна основа за предприятията. Благодаря, господин Паска. А сега давам думата на господин Луенес. Благодаря. В един Европейски съюз от 500 милиона души всеки трябва да може да се възползва от правата си по общностното право. За съжаление, трансграничните дейности не винаги са възможни. Това е несправедливо и уронва принципите на единния пазар. За да увеличим мобилността в Съюза, са ни необходими специални правила за трансгранични работници, така наречените мобилни работници, които вземат предвид системите за социално осигуряване, пенсионните системи в различните държави членки. Тези системи трябва да се напаснат една с друга. Трябва да има и по-добра координация между данъчните власти в различните държави членки, този начин ще хармонизираме и националните стандарти, които са така необходими за националните власти и за хората. Благодаря ви, господин Луан. Госпожа Флашикова Бенова. Благодаря, председателю. По-настоящем финансовата и економическа криза води до все по-голяма публична задлъжнялост. Затова и социалната сигурност става по-важна от преди. Ефикасното данъчно облагане е изключително важно за публичната администрация, за да може тя да си върши работата, пък и да отговори на очакванията на гражданите. Фискалната консолидация е задължителна, но данъчното бреме трябва да бъде добре разпределено между данакоплаците. Трябва да се увеличат данъците за гражданите с високи доходи а разходите, общите разходи да се намалят. Това е единствения начин, по който можем да постигнем дългосрочен растеж. Всичко това означава, че трябва да предприемем мерки да предотвратяваме избягването на данъчното облагане, което пък означава по-голяма прозрачност. Благодаря, казва председателя господин Тайо. господин председател. Искам да започна в самото начало с благодарност към господин Шмидт за отличната му работа. Това е една тема, която много често е украсена от идеологически съображения. Има различни възможности. Той обаче успя да постигне голям консенсус с неговата комисия. Тук се занимаваме с наболели въпроси, но разглеждаме и различните предизвикателства, като например данъчната хармонизация – и данъчното облагане на дружествата. Говорим и за данъчните сборове на държавите членки във времена на финансова криза. Говорим също така и за данъчната конкуренция между държавите членки. Говорим и за данъчна конкуренция между ЕС и трети страни. Това са изключително важни въпроси. Европейския съюз трябва да има една конкурентоспособна данъчна система. Само това е начина да имаме просперитет и да привлечем инвестиции в Европейския съюз, които са ни така необходими. Благодаря. Благодаря, казва председателя, госпожа Тикал. Функция принципала е системалор фискал. Благодаря. Основната цел на данъчното облагане е да се финансира транспорта, здравеопазването, образованието, да се постигне социална справедливост и благата да се разпределят по по-равномерен и справедлив начин, като същевременно се създаде допълнителна заетост, се създаде повече възможност за конкурентоспособност на Европа и се намалят общите разходи. Това очакват нашите съграждани. Комисията и държавите членки трябва да продължат да си сътрудничат в борбата срещу данъчното укриване и данъчните злоупотреби за осигуряване на а, данъчна и финансова сигурност. А, времено смятам, че трябва да се работи по създаването на електронно отчитане, електронно факториране, е, което, което да може да бъде валидно в целия Европейски съюз. Благодаря много, госпожа Тикао. И сега госпожа Басеско. Благодаря, господин е, председател. Е, липсата на координирана данъчна политика в е, Европа е препятствие пред е, конкурентноспособността. Европа има нужда от хармонизирано данъчно облагане е, за насърчаване на трансграничната мобилност и същевременно за борба срещу данъчното укриване. Е, призовавам е, комисията да, се, да вземе мерки срещу двойното данъчно облагане, което нарушава доброто функциониране на единния пазар и увеличава разходите. Е, хармонизирането на данъчното облагане ще спомогне за решаване на проблемето и по този начин ще се увеличат 50% е, е, инвестициите в Европа и нашите страни, страни като Румъния, ще се възползват от това. Сега давам думата на госпожа Георгиева за да каже какво мисли комисията по този въпрос. Искам да благодаря на Европейския парламент за това, че е поставил като приоритет данъчната политика, което виждаме в този първи годишен доклад. Искам да благодаря господин Шмидт най-вече, не само за конструктивния тон на доклада, но и за това, че е заложил такъв висок стандарт, който трябва да бъде последван от другите от името на комисията. Искам също така да приветствам голямата подкрепа, която давате за инициативите на комисията, както и полезните ви идеи за бъдещата ни работа. И сега по-конкретно. В настоящия економически климат е ясно, че Европейския съюз има нужда една данъчна политика, която да насърчава растежа и данъчното облагане. Когато започнахме европейския семестър, ние очертахме различни начини за фискална консолидация и данъчно облагане, което да насърчава растежа. В същото време отместихме от труда към потреблението данъчното облагане и намалихме на оправданите данъчни разходи, защото това ще доведе до така необходимия ни растеж. Освен това ще бъде много важно да се подобри данъчната среда за фирмите. В това отношение искам да посоча че ние сме ангажирани към една ДДС система на ЕС, където да има ясни единни правила. Така ще дадем на фирмите по-добра информация, ще бъде по-достъпна системата, ще знаем един ДДС форум. Това са част от дейностите, които планираме по новия режим на ДДС. Благодаря ви за подкрепата по отношение на общата консолидирана данъчна услова за корпоративно данъчно облагане. А, така ще намалим административните разходи, бюрокрацията, особено за малките и средни предприятия, които работят в трансграничен план. Така ще се премахнат и дискриминацията и двойното данъчно облагане. По отношение на общата данъчна услова за фирмите, ние искаме да намерим един механизъм за разрешаване, разрешаване извинете, на конфликти, който да бъде обвързващ. Комисията обаче не иска само да улесни живота на фирмите и да им даде различни предимства. В настоящата криза трябва да се справим с различните причини, поради които трудно се събират данъчните приходи от държавите членки. Трябва да се борим с данъчната измама, избягването на данъчно облагане, както и двойното необлагане на големи фирми, които прехвърлят своите печалби от държава в държава, за да имат по-ниска данъчна ставка. Ще започнем публични консултации по този въпрос, за да можем да разрешим проблема. И се надяваме да ни дадете идеи за решение. До края на тази година Европейската комисия ще излезе с една цялостна инициатива за решаване на проблеми, посочени тук, като например данъчни обежища и двойното, двойната липса на облагане. Имахме също така едно съобщение за премахване на данъчните пречки в трансграничен план и укрепване на сътрудничеството между държавите членки за предотвратяване на такива пречки. Почитаеми депутати, господин председателю. Както виждате, нашето мислене е отразено в нашите инициативи и отговаря на въпросите, които се повдигат от депутатите и от самия доклад. Много се радвам, че Европейския парламент е съгласен за това колко е важно да има координирана данъчна политика в Европейския съюз като основен елемент на нашата стратегия да излезем от кризата за едно по-добро бъдеще на нашите граждани. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар Георгиева. С това приключваме разискванията. Гласуването предстои днес в 12 часа. Следващата точка от дневния ни ред е докладът на колегата Еренхаузен бюджетен контрол върху хуманитарната помощ от страна на Европейския съюз. Господин Еренхаузер, имате думата за 4 минути.